Hello, good morning. Добро утро. Добре дошли на всички вносители на петиции. Ще говоря испански. И тъй започваме с следващата точка Петиция 63-2017 година, внесена от Ивайло Илиев с българско гражданство, 50 подписа относно предполагаемо нарушение на правата на потребителите при процедури при заповед за плащане в България. Също петиция 0408-2017 от Десислава Филипова, 4248 подписа относно законосъобразността на член 417 от българския ГПК. Петиция 838-2017 на Виолета Господинова с българско гражданство. Процедура при заповед за плащане във връзка с спор с българска банка, свързан с изпотечен заем. Петиция 514-2018, внесена от Ивайло Илиев, българско гражданство, предполагаема корупция в българските съдилища и нарушение на правото на справедлив съдебен процес. Петиция 606-2018 Милена Димитрова, българско гражданство, предполагаемо нарушение на директива 9313 и спор с банка по повод жилищен кредит. Петиция 609-2018 Цецка Хаджи Георгиева с българско гражданство, предполагаемо нарушение на правото на справедлив съдебен процес. Петиция 720, внесена от Виолета Господинова с българско гражданство относно предполагаема измама и корупция с цел незаконно отнемане на имущество от страна на банки и частни съдебни изпълнители. Петиция 810-2018, внесена от ПАВ българско гражданство относно законосъобразността на член 417 от българския ГПК. Петиция 1045-2018, внесена от български гражданин, 180 подписа, предполагаема несъвместимост на българския ГПК с общностното законодателство. Петиция от 2018 година, представена от българско гражданство от името на граждани на които са жертви на съдебната система. Имаме също така петиция 37-2009 от Димитър Панайотов, български гражданство. Имаме предположение за корупция на българските органи. Петиция 37-2019 Марияна Илиева, националност българска нарушение на правото на Съюза от страна на Република България. Петиция 40 2019 представена от български гражданин относно неизпълнение на регламент 1896-2006 Петиция 51 2009 19 на Елица Василева, българско гражданство относно нарушение на директива 9313 относно неправомерни клаузи в договорите с потребителите и петиция 0102 2019 от български гражданин относно ипотечен заем тъй като има много вносители на петиции, ще трябва да определим какво е времето за изказвания, като също така ще обявя в какъв ред ще се изкажат. Първо ще чуем господин Ивайло Илиев, който ни съобщи, че ще представи и видео. Пет минути има, заедно с видеото. След това ще чуем Госпожа Десислава Филипова има 3 минути. След нея Светослав Спасов 3 минути, след това Милена Димитрова 3 минути, Светла Миланова 3 минути, господин Николай Почев 3 минути и след това ще си разделят 5 минути трима оратори Завен Астадуров, Николай Даскалов и Николай Колев. Разполагат тримата общо с 5 минути. След това госпожа Мария Брашева и Владислав Янев имат по 3 минути. Така че, ако нямате нищо против, започваме с господин Ивайло Илиев. Уважаеми дами и господа от Комисията по петиции, тук сме всичките тези петиционери, поради това, че не разчитаме като последна инстанция Комисията по петициите на Европейския парламент. Комисията по петициите на Европейския парламент да съдейства за пълна проверка на фактите, които излагаме в нашите петиции с цел да може да бъде извършена проверка по делата на всички петиционери на територията на Република България чрез Европейската комисия и основно чрез нейния механизъм за сътрудничество и проверка. Разчитаме освен това, че при доказване на нарушенията на правото на Европейския съюз и отнемане правата на гражданите и на други държави в България, които са осъдени несправедливо от съда, да бъдат предприети мерки чрез законодателна инициатива, за регламент или директива на Европейския съюз, или да бъде образувана нова наказателна процедура спрямо България. Това, за което искам да говоря тук при Вас, е, че още през 2016 година в България прокурор от специализирано звено антикорупция, което се занимава с престъпността по високите етажи на властта, установи проверка, че в Софийския районен съд по последвалите ги изпълнителни дела, съдиите не издават валидни съдебни актове. Това е огромно нарушение на правата на длъжниците в изпълнителния процес. Не се издават разпореждания с мотиви, което е нарушение е на Конституцията. Съдиите или секретарите не са изготвили съобщенията, не са връчили книжата на длъжниците, за да могат те да се защитат. Това не е извършено и от частните съдебни изпълнители, които са приложители на правото на Европейския съюз. Длъжни са да познават правата и да справедливостта на длъжниците и да ги запознават с техните права, а това не е сторено. Видеото, което в момента наблюдавате, е по отнемане от заместник-председателята на Камерата на част съдебни изпълнители на имот, собственост на мое дружество, незаконно, със съдействието на полицията и частни охранителни фирми, които разрешиха оградата, не ги интересуваха документите. Това, което виждате в момента е точно разрушаване на ограда чужда собственост, която не е предмет на ипотека и отнемане на имуществото. Полицията бездействаше и не искаше да ни окаже никакво съдействие с цел да бъдем предпазени от този така да го нарека престъпник, заместник-председател на Камарата на част съдебни изпълнители в България, който трябва да съблюдава другите частни съдебни изпълнители да не извършват нарушения, да не говоря за самия той. Беше отнето имуществото на дружеството на 10 пъти по-ниска цена от пазарната. Това е само за ваша информация. В Софийския районен съд при проверката се установи, че заповедните производства се съхраняват в незаконен склад, наречен тъмна стая, и това са неприключени дела, по които по наша информация на нашето сдружение се съхраняват над 200 хиляди дела. Обърнете внимание, 200 хиляди незаконни дела, неприключени, се намират в тъмна стая на Софийския районен съд. Общо в България делата, които са срещу частните съдебни, са при частните съдебни изпълнители, са 3 милиона, което означава, че половин България е осъдена незаконно с съдебни решения, които липсват по делата. Сиреч са устни такива. Обърнахме се към всички институции на територията на България, запознати са с този проблем. Никой не предприема никакви действия. Затова ние сме тук при вас с молба за съдействие тази престъпна практика в България да бъде прекратена. Лично към министър на правосъдието се обърнахме за съдействие, той обаче ни заяви в прав текст, че ние като организация, ако продължаваме да протестираме и да пишеме, за да сме омаскарили България и правителството, то срещу нас ще бъде втвърден. Това ние го приемаме като директна заплаха към нашата организация и нашата дейност. В съдебната система цари корупция и зависимости. Няма случайно разпределение на заповедните и изпълнителните производства при частните съдебни изпълнители при държавните съдебни изпълнители. Уважаеми дами и господа депутати, ние разчитаме на Вас за Вашето съдействие, за да може нещо в нашето законодателство в България да бъде променено, иначе половин България в момента в феодална зависимост от 210 човека частни съдебни изпълнители, които мародерстват българския народ. Благодаря ви за вниманието. Оставам за въпроси. Много ви благодаря. Благодаря, че се съобразихте и с времето. Сега се обръщам към госпожа Десислава Филипова. <coughs> Уважаеми дами и господа европейски депутати, казвам се Десислава Филипова и съм адвокат. Тук съм заедно с колежката адвокат Веска Волева. Моля също да й се даде възможност да се изкаже като част от моето време, тъй като ние двете от много години работим за решаване на проблемите, свързани с нарушенията на потребителските права. Преди да сезирам Европейския парламент с петицията през 2014 година, аз адресирах същия проблем до Европейската комисия. Изложих своите оплаквания, че българското законодателство нарушава Директива 9313 относно неравноправните клаузи, тъй като позволява срещу потребителите да бъдат използвани различни несправедливи и незаконни практики, да бъдат залагани различни финансови капани в договорите им и същевременно те да бъдат съдени без истински съдебен процес по едно бързо задочно производство, в което те не взимат участие, единствено кредитора прави своите твърдения. След като депозирах жалбата си, Европейската комисия извърши проверка и в момента България е в наказателна процедура. В момента излагам своите опасения, че след като е образувана тази наказателна процедура, българските власти целенасочено бавят извършването на законодателни промени. В момента в Народното събрание са внесени няколко законопроекта. Един от тях е писан с мое участие и с екипа на госпожа Манолова, която доскоро беше омбудсман на Република България. Законопроектът предвижда реални гаранции, че потребителите ще бъдат защитени, тъй като регламентира, че в случай, че потребител спори, че в договора му има неравноправни клаузи, срещу него да бъде забранено извършването на изпълнителни производства и продажба на имуществото им. Но в момента са внесени няколко законопроекта, които считам, че ще бъдат прокарани поради това, че депутатите имат бизнес обвързаности и корпоративни зависимости, които реално не дават възможност изпълнителните дела срещу потребителите да бъдат спирани, тъй като се изисква от тях да внасят една трета от размера на дълга. Предвижда се висока, голяма възможност на съда да извършва преценка дали да бъде извършено такова спиране. Тъй като моите опасения са, че българските власти първо ще бавят промяната, след това ще внесат изменения, които не удовлетворяват интересите на потребителите, Ви моля чрез политически инструменти да окажете влияние при вземането на решението от страна на българския законодател. Моля от моето време да се даде възможност да се изкаже колежката адвокат Веска Волева. Уважаеми госпожи и господа, ако не възразявате, само две думи искам да кажа. В България законодателството по отношение 417 от ГПК е а, лобиско. То е в интерес на монополите. Поради тази причина... Same... вие сте... Вие говорите по същата петиция, така е ли? Същата петиция, да. А, ние молим да ни помогнете да се пребориме с лобистските закони, тъй като това, което е отговорено на и 19.3.2019 година, че властите са внесли някакви промени, не отговаря на истината. Всяко нещо, което е съобразено с указанията, с задълженията от Европейската комисия и Европейския парламент, се променя в движение така, че да бъде в интерес на, на монополистите в България, които унищожават и економика, и разгониха населението, което а, знаете, милиони напуснаха от България. Поради тази причина се крият отговорите от нас, както и в течение на процедурата, така и сега. Ние сега разбираме, че властите всъщност са отговорили, че нещо са били предприели, нещо, което не отговаря на истината. Всичко, което се предприе в тази насока, беше от името на екипа на омбудсмана в една непрекъсната битка с парламента и с представителите на властта, което всъщност не доведе до нищо, доведе до някакви палиативни промени, които даже влушават положението на потребителите. В тази връзка ще моля и да бъдем уведомявани какво прави правителството и какво отговаря, тъй като ние не получаваме тези отговори, те се крият от нас. Има ли още време? Да. А, те се крият от нас и това е нашата изключително настоятелна молба към парламент. Благодаря. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Светослав Спасов. А, петицията, по която... А, по-високо. А, петицията, по която... Всъщност, те две петиции ги обединихме в рамките на 3 минути. А, се изразява в следното. Имота, единствения имот на петиционерката е бил продаден преди въобще да бъде образувано дело срещу нея. В последствие българския съд приема, че договора, възоснова на който е продаден този имот, съдържа неравноправни клаузи. Да, има окончателно и влязло в сила решение за това, че договора е с неравноправни клаузи, но има и окончателни влезли съдебни решения, че независимо от това, вече продаден е имот и продаден законно и петиционерката няма право на никакво обещетение. Което поставя следния въпрос. Всъщност, действа ли общностното право на територията на Република България? Не, не действа. В частта за директивата категорично. Съществена част от преамбюла на евродирективата и съображенията, с които тя, са прият, с които тя е приета, показват едно така продължително обследване на въпросите и проблемите, които са изниквали и са се опитвали да бъдат решени с тази директива. Тези въпроси продължават да стоят. Един от най-съществените е следния. Ефективност и справедливост. А, къса са къса съм механизма за съобразяване на държавата членка с общностното право. А, това, което правим в момента е някакъв резултат от този механизъм, но липсва ефективността, липсва превенцията. Това, което и колегите маркираха и казаха преди мен. Да, категорично този процес върви само на ниво администрации на Европейска комисия, на Европарламент и национални администрации и евентуално парламенти. Къде сме ние? Ние с вас, като граждани. Няма на в този механизъм. Какъв е смисъл тогава от общностното право? Проблема не е за България. Един от е, аргументов в тази посока ще чуете и след мен. Аргумент е и това, което през септември 2018 година се произнесе Съд на Европейските общности по един от въпросите в Република Полша. И там заповедното производство е аналогично на българското. И там няма проверка за неравноправност. В тази връзка ви моля петициите категорично да не бъдат приключвани, докато не бъдем не бъде взето наше становище и не бъдем уведомени за това как се движи вече започналата наказателна процедура. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Милена Димитрова. Благодаря. Случаят на моята доверителка, която присъства лично днес, касае многократни нарушения на Директивата 9313 и Хартата относно ефективни правни средства на защита и осигуряване справедлив съдебен процес за осигуряване достоен живот на граждани на Европейския съюз. А, да. Обстоятелствата, които а, са основни в а, случая на доверителката ми, касаят първоначално въвеждане в заблуждение кредитополучател да подпише договор без доказване на доход с цел съгласие с неравноправна клауза, позволяваща на банката едностранно и безконтролно да променя размера на погасителната вноска по ипотечен кредит за покупка на жилище. едностранно неколкократно повишава размера на погасителната вноска самата банка, така че в рамките на една година от 346 евро месечно, погасявани редовно, вноската достига, без да бъде известена доверителката ми, до 782 евро месечно плюс 1000 евро годишно веднъж и и самото разпределяне на погасителната вноска в рамките на банковото счетоводство е от всички 70, 782 евро месечна погасителна вноска, 99 евро само за главница, а останалото за лихви и други нерегламентирани плащания. Това довежда до практически резултат непогасяем срок Първоначално, когато е сключвала договора с банката, доверителката ми е имала доказан доход, който е бил достатъчен. Тя е имала доход над 100 000 лева годишно, деклариран, платени данъци за същия. Но а, въвеждането и в заблуждение позволява на банката след това да й каже – понеже сте сключили договор а, с а, недоказване на доход, това на нас ни позволява да увеличаваме вноската по погасяването на вашия кредит. В същото време в живота на доверителката ми се случват допълнителни препятствия относно правото и на справедлив съдебен процес и на ефективни правни средства на защита – Моля. Като нейният син става жертва на репресия на прокуратура и полиция, доверителката ми завежда процес, в който да докаже срещу банката своите права. В същия процес съда в крайна сметка установява, че тя действително е въведена в заблуждение, но тъй като няма право на допуск до касационно обжалване на очевидно неправилните решения по предходните инстанции, които пък не признават въвеждането и в заблуждение, доверителката ми в крайна сметка губи целия процес и е осъдена да заплати адвокатските хонорари и погрешните, умишлено погрешните експертизи на вещите лица в, на измамника, който я е измамил да сключи този договор. Аз ви моля да продължите работата по петицията на доверителката ми, както и по останалите петиции, за да може да се доведе до край функцията на защита на правото на справедлив съдебен процес и на ефективни правни средства на защита. Благодаря ви. Muchas gracias. Много ви благодаря. И сега давам думата на госпожа Изаб... Светла Миланова. Уважаеми дами и господа, от Комисията по петиции представям случая на госпожа Хаджи Георгиева, който всъщност е представител на извадка на класически случай, в който се отнема имуществото на един потребител, който е взел кредит и в цялостният процес, който е минал, на практика този потребител нито веднъж не е могъл да се позове на своите права, които е имал като потребител и да поиска разглеждане за неравноправни клаузи. Както в заповедното производство това не се е случило, така не се е случило това и в изпълнителния процес. Съдебната система, изобщо правната рамка на заповедното производство и последните изменения на изпълнителния процес, включването на частните съдебни изпълнители в този изпълнителен процес на практика води винаги до е, задънена улица и невъзможност на потребителите да упражнят каквито и да е права. При това положение има доста, има доста жалби и има непрекъснато оплаквания пред българския съд, но българския съд по една или друга причина не приема а, тези възражения и тези оплаквания. А, българският гражданин на практика е изгубил доверие в справедливостта на българската съдебна система и напълно се е обезверил от възможността а, да се ползва от закрилата и гарантираните права на потребителите съгласно европейското право. Въпреки желанието да имаме справедлив процес, той не се случва и това в крайна сметка напълно, напълно е разочаровало българския гражданин, че наистина може да достигне до един справедлив процес. И именно поради тази причина днес ние сме тук, защото българските граждани търсиме защита от българските институции, които не хаят какво се случва в действителност в българската държава. По една или друга причина българската съдебна, съдебна система е в крайно съсловна обвързаност и действителност действа като съсловно общество и на практика се противопоставя на всички оплаквания, които обикновено потребителят и адвокатите се опитват да представят в съда. Бих казала, че имаме доста еродирани колеги и адвокати, които са запознати с европейското право и представят във всички случаи своите пледуари и се позовават на правата на потребителите и на европейските решения, но, за съжаление, по една или друга причина това не достига до ушите на съда. Поради тази причина ние си мислиме и считаме, че всъщност българската съдебна система страда от сериозна зависимост и не може да изпълнява изпълни, не може да изпълни функциите си, които би трябвало да бъде като съд. Също така считаме, че към този момент съдебни, държавните институции нямат капацитета и нямат възможността наистина да реализират правата на потребителите, такива каквито са за всички граждани от Европейския съюз. Ние българите и българските граждани се чувстваме като граждани от Европейския съюз, но за съжаление не може за да достигнем до правата, които са гарантирани за всички останали граждани. А, поради тази причина молиме Комисията по петиции да осъществи строг мониторинг, какъвто вие на практика а, се опитвате да осъществите в последните няколко години. И ние изключително много благодариме за вашето съдействие, защото на практика, ако не беше вашето участие и не беше а, вашата намеса, може би нямаше да, да сме направили тези малки крачки, каквито, колкото и да са малки наистина. Към този момент ние наблюдаваме, че наистина а, българските институции правят а, привидни а, стъпки към промяна на законодателството, но на практика това не се случва. Затова молиме за вашия контрол и за вашата намеса това да се случи до край. Благодаря ви. Много благодаря. Господин Николай Почев. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, микрофонът е включен. А, да. Уважаеми госпожи и господа, ползвам се от възможността от името на моя доверител да благодаря на членовете на Комисията по петиции за това, че са допуснали до разглеждане в това открито заседание, където има възможност да бъдат направени съответни изводи от нея и да бъде представена в съответен подходящ вид. Бих искал да споделя, че след внасянето на петицията и нейното приемане са настъпили допълнителни обстоятелства, които, между другото, с участието на румънски граждани като съсобственик в процесния имот на доверителя ми, при което в резултат на незаконосъобразни действия от страна на частен съдебен изпълнител, както и на несъвършенство в законодателството, доверителят ми е бил изведен на улицата и извън своя личен имот. Случаят е типичен. Той е концентриран израз на множество проблеми в българското законодателство и правоприлагане, от които аз съм се постарал да направя четири основни извода. На първо място, първи извод от този типичен случай отново е свързан с член 417 от Българския гражданско-процесуален кодекс, но тъй като други колеги преди мен споделиха своите виждания във връзка с прилагането и с практиката по този текст, не бих искал нали, да губя вашето време и да се повтаряме. На второ място, в частта от ГПК, Българския гражданско-процесуален кодекс, уреждаща правилата на изпълнително производство, липсва специална правна норма – относно неговото прекратяване поради липса на длъжник. Няма такъв текст в нашия ГПК. Законовата празнота е предпоставка за правен произвол от страна на частните съдебни изпълнители и води до продължителни във времето обжалвания на техни законосъобразни актове. В резултат от това съдилищата формират много противоречива практика, като прилагат текстове по аналогия поради липсата на такъв специален текст за прекратяване поради липса на длъжник. Така проблемът се мултиплицира, от което най-често биват ощетени необратимо длъжниците по изпълнителни дела. На трето място, поради правното несъвършенство на една норма от българския Гражданско-процесуален кодекс, а именно на член 274, ал. 3, т. 1, доверителят не е имал правна възможност да обжалва пред Върховния касационен съд определението на въззивния съд, с което спорът по жалбата му срещу незаконния въвод във владение е бил прекратен без разглеждане по същество. Е, така, въпреки че спора се е развило пред съд формално до въззивната инстанция, правото на достъп до съда практически е било абсолютно нереално, неефективно по смисъла на член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Посочената процесуална норма представлява ограничение на правото на достъп до съд. То допуска спора да бъде приключен преждевременно, без да е изяснено от фактическа и правна страна. На последно място, държавата е осигурила законодателна подкрепа за частните съдебни изпълнители при упражняване на функциите им. На практика статутът на частния съдебен изпълнител по българските закони при упражняване на неговите функции е приравнен на на държавен орган. Той представлява един скрит държавен орган. Същевременно законодателството не предвижда административна и наказателна отговорност конкретно за, част, за частни съдебни изпълнители, както по отношение на други държавни органи. По този начин има предвид в хода на техни действия или пък бездействия при изпълнение на техните функции. В Гражданско-процесуалния кодекс е предвидена единствено гражданска отговорност за техни незаконосообразни актове и действия, но тази гражданска отговорност следва да бъде осъществена от потърпевшите лица чрез завеждане на граждански дела, заплащане на високи съдебни такси за тяхното завеждане, ангажиране на адвокатска защита което и съответни разноски, Тоест е, е, затруднява се в максимална степен осъществяването дори на това право за понасяне на гражданска отговорност от частния съдебен изпълнител. Естествено, и според мен е, е логично да е така, че тази практика няма нищо общо с правата на гражданите, с справедливостта, с правото въобще, поради което читам, че е повече от наложително да се бъде пресечена в сравнително кратки срокове. След като държавата очевидно неглижира този системен проблем върху нея следва да бъде упражнен натиск от европейските институции, в което намирам, че се съдържа смисъла от внасяне на настоящата петиция, а и на петициите въобще. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, че малко удължих времето. Мучисима Много ви благодаря. И сега ще дадем думата за 5 минути заедно на господин Астадуров, господин Даскалов и господин Колев. Years... Уважаеми членове от много години е, гражданско-процесуалния кодекс обслужва само интересите на върхушката в България. И много малки промени и несъществени промени се осъществяват. Българските законодатели съзнателно не приемат стъпки да променят член 417 алинея 2. Тя, той дава право на търговските е, банки по-голема от тези на държавата, т.е. да е, наложат незабавно изпълнение само на базата на собствени документи. По този начин дава възможност и на частни съдебни изпълнители да злоупотребяват. Разбива се бизнес, е, гражданите биват доведени до пълен валит. Всичко това защото е, в нашето общество съществуват определени групировки, които са безкрайно алчни. Представете си какво се случва, когато изведнъж собствения ви е, дом, е, вие бидете изхвърлени от него без право изобщо да реагирате, без възможности да се оплаквате. Как е възможно да стане това? Ами в България всичко е възможно. Частните съдебни изпълнители си позволяват да не предоставят призовки, дават фалшиви документи, лъжат възрастни или, хора или инвалиди, правят се фалшиви оценки на имоти, не се изпълняват решения на съда, включително решения, които са и на международно ниво. Банките имат право незабавно да, запъ... да пристъпят към изпълнение на а, предписани от съда заповеди. Тоест в а, България всичко е възможно. Надявам се, е, че а, е, няма е, в случая да се отклони вниманието само към гражданския кодекс. Трябва да се обърне внимание как банките в България се превръщат в едни чудовища – които разбиват малкия и средния бизнес и е, изсмукват живителните сили на нашата родина. Е, петиция 1045 е, от 2018 призовавам да бъде оставена отворена, за да може да се защити е, правата на потребителите по член 429.3. Също така да се разгледат действията на частните съдебни изпълнители, злоупотребата с предоставяне на документи без предупреждение, през предупреждение по член 47 огромни нарушения има на член 121 от Конституцията. Банките е, се възползват от е, този член, за да заличават е, своите конкуренти с тези дребни промени, които се правят, нещата няма да се променят. Български, действията на българските власти също не ни дават надежда. Считаме, че това е поредния компромис, който Европейския съюз ще направи в името на политически лобизъм. Разчитаме на парламента да продължи да търси отговорност от комисията и от нашата държава за не окончателните решения на проблемите, които изложиха тук вносителите на петиции. Инженер Завена Стадулов. Уважаеми дами и господа, благодаря на Комисията по петиции за предоставената ми възможност. Благодаря на първия заместник председател на Европейската комисия господин Тимерманс за това, че представи случая ми на Олаф благодаря и на екипа на ОЛАФ, който работи по преписка 1079 от 2017 година във връзка с разследването на банкови служители от Сибанк, част от белгийската КВС Груп. Защо подадох тая петиция? В далечната 1877 година един телеграфист отправя телеграма до всички европейски консулства във Варна и Константинопол със следния текст. 21 юли в този момент избиват християните в каварна, която е на половин час път от Балчик. Ако никаква човешка помощ не дойде до утре, всичко ще бъде свършено. Направете тази телеграма достояние на всички посланици. Този човек е мой родственик и се казва Еранос Ераносян. Благодарение на светкавичната реакция на европейските дипломати, още на следващия ден са спасени отклонения и опожаряване над 5000 българи, населяващи град Каварна и околността. Днес моля за вашата категорична, бърза и директна намеса за незабавно спиране на над 10-годишното разграбване и унищожение на българите в това мирно време. Надявам се процедурата по нарушение спрямо България да не доведе до финансови санкции, защото това само ще затормози и без това измъчения ни народ. Моля да бъде намерен механизъм по който да се търси персонална регресна отговорност на виновните за сегашното положение законотворци и съдебни изпълнители. Разчитам на директен, и бърз и ефикасен подход. Моля да възстановите справедливостта, включително и за вече претърпените вреди от третите задължени лица, потребители по порочното заповедно производство, каквато се явява и съпругата ми. Госпожо Председател, преди няколко дни получих отговор от заместник-министъра на правосъдието госпожа Ахладова. Това е безпредседентно признание, което ще изчита в едно изречение. Действащата правна уредба на заповедното производство в Гражданския процесуален кодекс не въвежда норми и изисквания, проистичащи от правото на Европейския съюз. Безпредседентно! Това доказва правотата ми в петиция 1045 от 2018, както и на всички петиции от българските граждани. Благодаря ви. Уважаема комисия, аз съм независим правозащитник. Е, в този вид Законът за частните съдебни изпълнители, Гражданския процесуален кодекс и съдебната практика позволяват и насърчават създаването на организирана престъпна група в състав – банка, синдик, частен съдебен изпълнител, районен съдия, оценител, прокурор и изпълнителна власт. Това е повсеместен факт в България – видно от огромния брой на заповедните производства. Това е дълбоко порочен и несправедлив и противоконституционен акт. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Мария Брашева. Уважаеми дами и господа, тук сме, за да а, потърсим съдействие за решаване на проблема с заповедното производство в България, при който милиони български, а и не само български граждани, а и граждани на Европейския съюз, както и други чужди граждани, намиращи се на територията на България, са лишени от а, защита на потребителите, гарантирани от Директива 9313. Същата директива се разпростира и в случаите, когато в рамките на заповедното производство потребителят не е подал възражение. Би следвало да се разпростира. Но доколкото в българския закон липсва изобщо изискване банката, която най-често се явява като взискател по чл. 417 да предостави какъвто и да било договор, то практически невъзможно се оказва, оказва проверката на този договор за неравноправни клаузи. В заповедното производство във връзка с това до дотолкова изключва възможността да извършва своята иманентно присъща дейност – да правораздава, че съдии от Софийски градски съд предлагат това производство да премине директно към съдебен изпълнител, без изобщо да преминава какъвто и да било съдебен контрол, какъвто така или иначе не се извършва. Прието е, че в член 6 от Европейската харта за правата на човека е прието, че всеки има право на справедлив и публичен съд, разгледан от безпристрастен съд. Такава възможност обаче в нашето заповедно производство няма. Всичко се разглежда в закрити заседания, всичко е тайна за длъжника до момента, до който той практически се намери с запорирано имущество и без каквито и да било средства, дори за да си найеме адвокат, дори за да си заплати държавните такси за започване на процеса заповедното производство, за съжаление, при пълна липса на правораздавателна дейност и изключително ограничен съдебен контрол върху действията на частните съдебни изпълнители. Вие видяхте един много жесток пример, но той не е единичен се превръща освен в средство за непозволено обогатяване на банките, така и в средство за ограничаване на конкуренцията и средства за отнемане на по-апетитни имоти, без какъвто и да било контрол върху тази дейност. С оглед на това моля да оставите петициите отворени и да продължите политическия натиск върху България да приведе своето законодателство в съответствие с европейското, доколкото и ние българите, и всички граждани европейци живеещи на територията на Република България, имаме право да се ползваме от това, което ни дава възможност европейското законодателство. Благодаря ви. Много благодаря и сега давам думата на господин Владислав Янев. Евродепутати, Изцяло подкрепям всичко, което бе казано до момента от моите колеги и от представителите на българския народ. Това е една голяма национална драма. Българският народ се ограбва по узаконен начин. Заповедното производство по Гражданско-процесуалния кодекс представлява висша форма на, на юридическо беззаконие. Тази процедура води до узаконено ограбване на българския народ и то ежедневно в българските съдилища не се зачита правото на Европейския съюз. То изцяло се отхвърля официално в съдебни актове. Представям и ще оставя на вниманието на комисията две определения на Великотърновския апелативен съд по дело 191 от 14 година. С решение 3988 на Върховния административен съд бе отменена част от Наредба 6 за утвърждаване образци от заповеди за изпълнение като един от основните мотиви на същите е, че на отказа на отмяната е, че няма анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и е налице пряко противоречие. Миналата година ние бяхме тук с група колеги по петиция 9313, в която участва и моя колега Светлозар Николов, който специализира с дела против банковия произвол след като се явихме пред Вас ние и двамата български адвокати, които защитаваме правата на българските граждани против банките, бяхме подложени на репресии. По дело по Барненски апелативен съд, по което български гражданин Валентин Димов беше а, притиснат от банката да плаща недължими се високи лихви и разноски, бе защитаван от колегата Николов по възивно дело 603 на Варенския апелативен съд. По това дело най-важният съдя, съдята докладчик Николина Дамянова, се оказва, че била кредитополучател на същата банка. Тя, съдята, била длъжник на същата банка и ще изготвя проекта за решение. Осуетяват защитата на колегата Николов в съдебната зала, фалшифицират съдебния протокол, след което същата съдя подава донос срещу него в адвокатската колегия Варна, по което беше образувано дисциплинарно производство срещу колегата Николов и той беше осъден на лишаване от адвокатски права за това, че смело защитавал правата на български граждани в съдебна зала. С последващо решение на Висшия дисциплинарен съд тази присъда беше потвърдена и колегата Николов и до момента не може да практикува, въпреки че му е изтекал срока на наказанието, защото незаконно не се вписва. Аз го защитавах в дисциплинарните производства и понеже казах истината за беззаконието по корупционната схема банки, съд, адвокатска номенклатура, аз също бях наказан дисциплинарно тези неща Ви ги казвам, за да допълна схемата на комплексното беззаконие и корупционни схеми в България, в които в основата са банките, които биват обслужвани от това заповедно производство, множество съдии от България, които взимат заеми, които не декларират, които укриват, че са длъжници на банките и правораздават. И българската адвокатска номенклатура, която част от адвокатите с големи позиции в ръководствата обслужват интереси на банки. Това е дълбока корупционна схема до степен на мафиотизация. На практика българските граждани нямат право да се защитат не само по закон, те нямат право и на реална ефективна адвокатска защита, тъй като адвокатите са им подложени на репресии. Ние, българските адвокати, вече не смеем да защитаваме гражданите в България, защото когато ги защитаваме, ни лишават от адвокатски права и за пледуари, и за казване на истината. Много Ви моля от името на целия български народ, това е национална криза, узаконено беззаконие, което съсипва българския народ. То съсипва и всички чужди граждани, които пребивават на територията на България, съсипва и чужестранните инвеститори. Молим Ви, помогнете да излезем от тази криза, тъй като българското правителство не желае да промени ситуацията, тъй като то явно е изгодна за имащата власт. Молим Ви да приложите възможните ефективни и навременни мерки. Благодаря. Много благодаря на всички вносители на петиции. Сега ще преминем към изказванията. Първо от името на комисията господин Роберт Масяк. You, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се за техните изявления днес това, което се очертава, са много широко разпространени проблеми в е, правната система в България, включително и законодателството, така и практиката на различни участници в процеса, като например частните съдебни изпълнители. Дадоха се примери за изгубени имоти е, и е, несправедлив съдебен процес. Също така е много важно да се подчертае, че е, процедурните правила в гражданско производство, включително е, наредбите за изпълнение на съдебни решения, не са хармонизирани на европейско ниво. Тоест, подобни разпоредби се решават от е, националното право. И фактът, че е, има е, конкретни процедури за трансгранични случаи, примерно е, регламента за е, плащания, е различен. Комисията може да се намеси единствено, когато европейското законодателство има регулация за конкретни аспекти или когато има за, за разписани процедури, които проистичат от права, застъпени в европейското законодателство. Едно такова право е закрилата на потребителите срещу несправедлив договор и е, директива 9313. По тази директива не се съдържат конкретни процедурни разпоредби, но директивата и хартата за основните права налагат да има ефективни средства за съдебна защита срещу несправедливи договори. Има много и изобилна практика от Европейския съд за създаване на стандарти за националните разпоредби срещу несправедливи е, условия в договори на 22 юли 2019 има и насоки за комисията за изпълнение на директивата 9313. На базата на съдебната практика не би следвало националните процедури да затрудняват потребителите да имат право на съдебна защита срещу е, несправедливи е, договори и да има съответната възможност за процедура което, е, в съда. Така че съд, съда да може да оцени дали съответните договори съдържат подобни клаузи. Това е изключително важно, защото потребителите не винаги са наясно със своите права. Част от разпоредбите са свързани непосредствено с решенията за плащане, тъй като е, комисията счита, че е необходимо да има сериозни промени в българското законодателство за така нареченото заповедно производство и заповедите за плащани, е необходимо. Комисията започна януари 2019 процедура за нарушение срещу България. Става дума и... Тук се визира и член 417 от Гражданския процесуалния кодекс тук вие споменахте за него нееднократно. През март 2019 българската правителство информира комисията, че е подало в парламента законодателни предложения за подсилване на процедурните гаранции за потребителите. Според последната информация, която сме получили от българските власти, сме, е, знаем, че сега законопроектът е минал на второ четене в парламента и се очаква да бъде прият през октомври тази година. Окончателната форма на формулировката зависи от съответното ни режим в България, така че ние можем да направим оценка едва когато закона е прият. В проекто законодателството се предприема по-добра закрила за потребителите, примерно искане за платежно нареждане и а, възможността а, длъжника да предостави договора, за да може съда да а, е, го огледа преди да излезе с а, е, заповед за плащане. Също така трябва да има и, има и права да се а, е, обжалва тази заповед. Предвиждат се и допълнителни мерки, за да има по-добро спазване на национално ниво на законодателните процедури. Комисията в такъв смисъл е издала е, препоръки за е, разпоредбите за частни съдебни е, изпълнители, но ние нямаме правомощия да се намесим във всички аспекти за националното законодателство тук се коментира ред нарушения на националното законодателство. Комисията няма право да се намества в индивидуални отделни случаи, които се е, разглеждат от българските съдилища. Ние ще наблюдаваме какво се случва в България, свързано с процедурата за нарушения, която в момента тече и ще обсъждаме и последващи стъпки. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Сега се обръщам към членовете на комисията. Господин Дуда. Благодаря. Аз ще се изкажа на полски. Уважаеми дами и господа, Нашият е, колега Сима Кополо ме помоли е, да я заместя. Тези е, многобройни е, петиции, представени за член 417 и нарушенията, е, на правата на гражданите, включително и е, практиката на частните съдебни изпълнители, ни обезпокои изключително. Чухме и какво правят е, банките, частни компании и е, частни съдебни изпълнители. Това е трагично е, като последица за е, живота на стотици граждани. България, България трябва да прилага директива 9313 по правилния начин. Виждаме, че все още съществуват и допълнителни нови казуси. Сега има и процедура срещу българското правителство. Петицията трябва да остане открита. Следващият оратор. Господин Яр. Първо, благодарности на представилите петициите за толкова обективното представяне. Като си помислим за последиците, си представям колко много човешки съдби зависят от това. Не мога да си представя как бих се чувствал, ако някой ме е изхвърли от собственото ми жилище. Затова благодаря отново, че ни представихте тези случаи. Освен това, ние още в училище разбах, сме разбрали, че е, когато е, се променят е, така погледа ви към нещата, човек трябва да се нагласи. И в добри и в лоши времена това въжи за всички, и за потребителите, и за тези, които предоставят услуги. банките е, в един момент започнаха да продават е, дълговете на е, кредиторите си, без дори да ги уведомяват. Това беше практика преди много време. И е, човек се чувства напълно беззащитен. Аз, когато работя с малката банка в е, моят квартал, те ме познават и, е, не, и не се чувствам толкова беззащита, но когато започнаха банки на световно ниво да действат, е, вече нещата се промениха. Очевидно в България има нарушения на правата на потребителите. Петицията трябва да остане отворена и е, искам и помощ от колегите в такъв смисъл. Комисията потвърди, че има процедура за нарушение и е, се очаква да вземе някакви мерки, но това не е достатъчно бързо за засегнатите е, хора. Трябва да е, се направи така, че да не се продължава злото в такъв смисъл. Комисията следва да може да направи и повече. В е, моята страна също имаше примери е, където се налагаше глоба от над 800 хиляди евро на ден за това, че страната ни не се предполагаше, че е нарушила определено законодателство. Така че би следвало да се мисли за санкциите, трябва да се отправят към българското правителство и много по стъпно стро, стриктно написани, по, много по-взискателни изисквания, би следвало да видим също така и какви ще са резултатите. Това, което казват подаващите петиции сега, явно се предвиждат някакви подобрения но не е ясно те ще изпълнят ли европейските изисквания. Затова петициите трябва да останат открити и а, да излезем с писмо до българските власти. Не съм а, адвокат, но смятам, че може би може да се иска някакъв вид а, мораториум, да се спрат подобни практики на иземване на имущество на гражданите. За мен не е толкова така. Разбирам, че банките определено не се държат коректно към кредитополучатели. Like to... Госпожа Къртън Дарлинг, благодаря също на вносителите на петициите за това, че те са ги представили. Виждаме колко голям е броя на петиции по един и същи проблем, което означава, че проблема се съдържа в самата система и трябва да бъде решен. Същото чухме и от комисията днес. В такъв смисъл, след като чух всичко представено тук, се усетих ужасно разочарована от това, че нищо не се прави. Радвам се, че комисията каза, че има поне е, процес за, процедура за нарушаване на срещу българското правителство. Нашата комисия е, има много важна роля точно по такива въпроси за защита на потребители, е, свързани с финансови услуги и е, ипотеки. Ние отделихме много време, много усилия, за да решим подобен проблем в Испания. Даже обсъдихме въпроса в пленарна зала за това как се изпълнява законодателството за ипотеки в Испания. Затова има смисъл да коментираме, че а, на национално ниво трябва да се търси възможност за средства за правна защита. Понякога, когато се изнасят тези неща извън страната, механизмите за създаване на такива средства се задействат по-бързо. Смятам, че трябва да оставиме петициите открити, да се обърнем и към други парламентарни комисии, е, за да разгледат, примерно, Комисията по економически въпроси, за да разгледат те е, практиките, свързани с е, предоставянето на заеми и други. И нека да си дадеме сметка, че може би е, нашата комисия по петиции трябва да отиде на място, да установи фактите, за да открием е, и е, неща, които не само са свързани с нашата дейност, да речем ипотеки и така нататък, но и как точно се изпълняват нещата на място, като действията на частните съдебни изпълнители и така нататък. Очевидно положението е много трудно за много хора и може би ние можем по някакъв начин да забързаме възможността за намиране на решение. Хората се чувстват несигурни, те биват изхвърлени от домовете си. Това е, е най най-висшата форма на несигурност и ние трябва да възприемаме тези факти изключително е, сериозно. Обръщам се към координаторите. Може би трябва да помислиме дали да отидем там на място, дали да направим устен въпрос с е, отговор в пленарна зала. Много ви благодаря колегата Алкин. Благодаря. Искам да благодаря на вносителите на петиции за това, че благодарение на тях аз мога да разбера какво се случва в една държава, която е членка на Европейския съюз. Няма да повтарям това, което казаха колегите. Мога само да добавя апела към комисията. Не е достатъчно само да се оглеждат нещата. Необходимо е да си дадем сметка, че този проблем е системен. Аз подкрепям това, което се предложи. Благодаря на вносителите на петиции и се надявам Европейската комисия да покаже, че Европейският съюз – е добър и за граждани в някои от държавите членки, различни от другите. Благодаря, господин Слабаков. Председател, благодаря, че ми дадохте думата. Уважаеми колеги, уважаеми вносители на петиции, смятам, че на всички им стана ясно, че има голям проблем. И аз съм много благодарен, също като колежката на всички тези хора, издружения, които се борят за справедливост и за правата на гражданите. Ние в Европейския парламент сме длъжни да отговорим на тези граждани и да търсим справедливо и дълготрайно решение на проблема. Защото само с някакви частични мерки е днес да оправим едно, утре друго, това ще може да продължи с десетилетия, според мен. Комисията е дала многобройни отговори и може да стигне и до мотивирано становище, което да доведе до наказателна процедура. Аз като българин не съм щастлив от това, но несправедливите клаузи в потребителските договори трябва да бъдат коригирани и примерите, които са дадени в многобройните петиции, които са представени днес, са очевиден проблем и аз ще се боря заедно с вас, вносители, за тяхното окончателно решаване на всички тези проблеми. Настоявам от мое име и от името на групата на ЕКР петициите да останат отворени. Благодаря ви още един път и благодаря на гражданите, които са внесли петициите. Благодаря, господин Никола Алабанов. Благодаря ви, госпожо председател. Макар, че ние не споделяме напълно всички виждания на вносителите на петиции, смятаме, че те обрисуваха един много сериозен проблем, който засяга стотици хиляди не само в България, но и в моята страна Гърция – Бих искал да обърна внимание на колегите от Комисията по петиции, че в Гърция вече започнаха да се провеждат електронни търгове, чрез които се разпродават домовете на хората. Вече 100 са продадени. Това е свързано и с започналата в Европейския съюз дискусия, ние трябва да намерим решение на този проблем, но за да се случи това, ще трябва първо да намерим решение на необслужваните заеми в Гърция. В Гърция банките всъщност подгонват малките кредитополучатели, които трябва да се изплатят заема, като разчитат само на пенсиите и заплатите си. Когато това не се случи, се пристъпва към разпродажба на домовете им. Така че гръцкият случай е много сходен на българския. Преди няколко години Европейската комисия работеше заедно с правителствата, но това нищо не промени. Стотици хиляди домове бяха разпродадени по този начин, така че аз също настоявам петицията да остане отворена. Ние в Гърция вече смятаме, че трябва да се забрани разпродажбата чрез търг на частни домове. Също така не може да се запорират пенсии и заплати от банки и различни фондове. Благодаря. Господин Канев. Първо място като действащ български адвокат. Искам да потвърдя, че проблемът в България е повсеместен и системен. Не става дума за изолирани случаи. А той в голяма степен се дължи на законодателство, силно дебалансирано законодателство, прието в следствие на отминали банкови кризи, когато се оказа, че кредиторите в България са в незащитено положение. Това доведе до отместване на махалото рязко и несправедливо в другата посока, което води и до тези резултати. Ще се опитам да обобщя малко по-професионално правната страна на въпроса. А за мен на лице са два отворени въпроса. Дали заповедното производство в България установява неравноправни отношения между длъжника и кредитора в случая на банковите договори. И тук вече комисията еднозначно отговорила да и е започнала наказателна процедура. Въпросът е дали тази процедура е достатъчно ефективна и дали направените предложения за ново законодателство в България отговарят на проблемите? Моето мнение е – не, или най-малкото не отговарят достатъчно. Но смятам, че има един втори въпрос, който е много по-важен, с много по-висок интензитет по отношение на Европейския парламент, и той е дали елементи на заповедното производство накърняват правото на защита и справедлив съдебен процес като едностранно фаворизират кредитора – едната страна, в едно производство, което следва да бъде равнопоставено и състезателно и по български, и по европейския закон. Този въпрос трябва да бъде разследван в дълбочина. От тази гледна точка аз смятам, че както Мисия за установяване на факти е добро решение, така и сезиране на други комисии в Европейския парламент, но бих казал по-скоро такива с правни, а не с икономически правомощия, например комисията Либе, също би било уместно продължение на тези петиции. В заключение, моето мнение е, че петициите категорично не следва да бъдат затваряни и трябва да бъде направено задълбочено проучване дали не са нарушени правата на защита и справедлив съдебен процес в България. Благодаря. Muchísimas gracias. Много ви благодаря, госпожа Данок. Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям това, което казаха колегите. Не искам да повтарям техните аргументи за оставяне на петицията отворена. Но аз също бях наистина развълнувана от това, което чух днес е, за това как биват преследвани адвокатите, които защитават хората с несправедливи клаузи в договорите. Бих искала да привлека внимание на, вниманието на комисията към тази практика, защото този факт не беше отразен в документите, които ни бяха представени. И искам да насърча адвокатите, които са тук, да внесат нова петиция по тази тема. А именно невъзможността да защитиш своя клиент. Разбира се, би било добре да има и такава мисия за установяване на фактите. Много ви благодаря, господин Джамбаски. Председател, уважаеми колеги, уважаеми вносители на петициите, адвокати, членове на Комисията, членове т.е. представители на Европейската комисия! Множеството петиции, макар и засягащи частни случаи, показват една много неприятна тенденция – тенденция на нарушаване на правата на потребителите, на хората, които са занимавали с бизнес, взимали са кредит, рискували са и са се оказали в едно много тежко положение – да им бъдат отнемани имоти и те да остават вечни длъжници. А тази злоупотреба с господстващо положение не е монопол само на, на банки и на такива институции. Дори общински дружества като топлофикация, столична топлофикация, си позволяват да злоупотребяват своето монополно положение, да не сключват индивидуални договори, да прехвърлят своите вземания върху частни съдебни изпълнители, които повишават многократно задълженията на гражданите, да застрашават тяхната собственост, имоти, понякога събирани по цял живот. Съвсем очевидно съществува законодателен проблем и той трябва да бъде решен в Народното събрание на Република България. Няколко пъти са правени такива предложения. Казаха преди малко част от носителите, къде е успешно, къде е неуспешно, в повечето случаи е неуспешно, заради лобизъм, заради интереси на, на, на други фактори. И тук въпрос обаче, кои са тези други фактори? Много от колегите се изказаха, искат да идват на наблюдателна мисия, добре са дошли, задължително искат да пишат различни писма. Ми, нека да ви напомня, че в България българска частна банка няма. Банките, които злоупотребяват и отнемат имота на хората до един, са с чужди собственици. Такава, например, е, да речем, Райфайзен банк, германска банка. Или Societe General Express банк, френска банка, италиански банки. Виждам, примерно, кой, е, кака... Добре. Ето ги, тези банки, те имат акционери. Затова аз ще помоля всички колеги, които жарко се изказаха за писма да се пишат, да напишем по едно писмо до ръководството на тези банки, до техните акционери да кажем: „Уважаеми, не дайте да злоупотребявате и не дайте да отнемате имотите на хората. Бъдете почтени и честни, спазвайте европейските правила.“ Защото всъщност тези банки имат своите собственици своите лица. И да, безспорен факт е, че те имат господство положение, защото си намерили някакви недобросъвестни типове в българската политика да им прокарват интересите. Но те са само изпълнителите. Тези, които прокарват интересите, са собствениците на банките, които стоят зад тях. Така че, когато пишем писма, аз първи ще напиша едно такова писмо, ще ви поканя всички да се подпишете и да се обърнем към менеджмента и към акционерите да им кажем мораториум върху отнемането на собственост по нечестен, господстващ начин върху злоупотребата с вашето господстващо положение. Това е истината, разказана до край, уважаеми. А иначе има нужда от е, промяна в законодателството и ние всички трябва да работим за това. В тази посока, уважавайки справедливото право на всеки един от носителите да бъде защитен неговият интерес – граждански, гражданско-правен, финансов и всякакъв, настоявам всички петиции да останат отворени. Благодаря за вниманието. Muchísimas gracias. Благодаря. След като чухме всички вносители на петицията, след като чухме Европейската комисия и членовете на нашата комисия, виждаме, че има единодушие. Предложението на председателката е всички петиции да останат отворени, да изпратим писмо до постоянния представител на България, в което да изразим своята загриженост за липсата на защита на потребителя и да изразим идеята за мораториум. От Европейската комисия очакваме резултата от процедурата по нарушение срещу България. Надяваме се, че Европейската комисия ще се отчете пред парламента за всички такива процедури, включително и по новото законодателство в България за защита на потребителя. Този втори етап, подобрен още 2009 година. Нека да проследим как се прилага законодателството с цел подобрение. Ние ще се върнем на тези петиции. Нашата комисия вече изпрати в комисия ИМКО информация за тях. Ние ще им напомним за тези петиции и ще напомним и на Комисията по економически въпроси. Ще разговаряме и с координаторите ние разполагаме с време за първия семестър на 2020 година до месец септември, за да видим дали можем да организираме мисия. Това е предложението на комисията, за да продължим да бъдем много бдителни по въпросите на тези петиции. Благодаря от сърце на всички вносители на петиции за тяхното присъствие тук днес. Ние ще продължим да следим отблизо. Много ви благодаря. Сега сега преминаваме нататък към следващата петиция, внесена от унгарски гражданин, подкрепена от 10 000 подписа, относно предполагаеми несправедливи договорни условия за заеми в чуждестранна валута в Унгария. Вносителят присъства. Ще му дадем 5 минути, за да представи петицията. Благодаря. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Нека да ви благодаря от името на своите сънародници. Ние не сме тук, за да се борим за специални привилегии, борим се за равни права. Представете си следното. Отивате в банка, за да поискате заем и е, получавате е, заем в е, вашата национална валута, но той бива записан в чуждестранна валута, въпреки че вашият правен ред на национално равнище не го допуска и заявява, че това е възможно само ако е, е направено преизчисление в момента, в който е взет заема. Обаче това, което се случва е, че банката използва налични, е, записаните две валути, за да злоупотребява от разликата в курсовете. След пет години злоупотреби нелегално са ви отнети суми, които са се равняват на няколко години месечни вноски, въпреки че е, е заявено, че на национално равнище ще се приеме нов закон, в който е, се заявява, че тези нелегално отчислени суми се разглеждат като, ще бъдат разглеждани като предварително плащане за следващите месеци и години. Обаче, преди да влезе в сила този е, е, закон, вашият договор вече е преустановен и започва производство срещу вас. Парламентът междувременно е приема друг закон, в който се казва, че заемът ви може да бъде прехвърлен в друга валута и замразен в унгарски, от другата валута в унгарски форинти на най на най-високия курс за деня. И в деня, в който това се случва, се оказва, че дължите три пъти повече, отколкото сте получили в деня на сключване на договора. И така, вие просто сте искали да вземете заем от банката но изведнъж е, се оказвате задължени да е, изплатите несправедливо наложени суми от банка, която несправедливо използва е, разлика в флуктуации на курсове. Това е, се случи в Унгария години наред преминаваме през съдебната система. Сега опряхме до вас. Умоляваме ви да настоите за приложение на директива 93.13 и да се сложи незабравно край на всички случаи на заповеди за напускане на жилища. Искаме да помогнете на унгарските граждани да бъдат равноправни участници в правния ред на Европейския съюз. Аз лично ме пострадах от 47% е, нелегално увеличение на месечната ми вноска. И въпреки, че банката признава, че това е така, е, са предприяти действия срещу мен. Срещу мен. Повече от 150 000 души са били изхвърлени от домовете си поради този тип проблеми и някои от тях просто са избягали в чужбина. Благодаря ви много. Надявам се, че ще оставите петицията отворена и че ще направите всичко възможно тези неправомерни мерки за срещу гражданите да бъдат преустановени. Благодаря от името на комисията господин Питер Бишов. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на петицията. Той е, сочва определен проблем, свързан с заповедите в, с заемите, сключени в чужда валута. Това често се случва, често засяга договори за ипотеки. С финансовата криза от 2008 година насам и с увеличението на цените на домовете, финансовата тежест за потребителите се е увеличила в, своето изражение в местна валута. И както показва вносителят на петицията, в неговия случай увеличението е близо 50%. Това нарушава директива 17 от 2013 година, която дава право на потребителите да изискат прехвърлена заема в друга валута и е, да изискат налагане на други мерки, например определени горни е, тавани. Това обаче се прилага само за кредити, изключени след 21 март 2016 година, т.е. тези е, договори, които са сключени преди е, финансовата криза или е, след нея до 2016 година това не се прилага. Преди това се прилагат само разпоредбите на общото право за защита на потребителите, а именно разпоредбите с, е, срещу несправедливите клаузи, както и разпоредбите срещу не е, лоялните търговски практики, т.е. подвеждането на потребители от страна на банките. През последните няколко години Европейският съд е излязъл с няколко предварителни решения за приложението на директивата за е, клаузите по договорите, свързани с заеми в чужда валута. Няколко от исканията е, са е, дошли от Унгария. И юриспруденцията на съда значително разясни ситуацията. Особено важен елемент в тази юриспруденция е решението от случая Дунай, излязло на 14 март 2019 година, в който се казва, че клауза в договор, която е разглеж... се разглежда като несправедлива от съда, не е задължително приложима за потребителя. Затова задължително тази клауза следва да отпадне, като останалата част от договора трябва да продължи да съществува. А в случай, че договорът не може да продължи да съществува без тази клауза, тогава целият договор се счита за неправомерен и невалиден. В случая Дунай съдът също взе позиция върху правни норми от 2014 година, прияти в Унгария. Съгласно решението на съда, една от разпоредбите на правните норми в Унгария, прияти през 2014 година, всъщност нарушава изискванията за мерките срещу несправедливи клаузи. Защото нарушава принципа неправомерната мярка да не е задължителна и ако договора не може да съществува без нея, тогава договорът да, да стане невалиден. Европейската комисия взема предвид тези е, решения на съда и в диалога си с унгарските власти е, е настояла да разбере какви са мерките, които унгарските власти възнамеряват да при, приемат, за да приведат е, унгарското право в съответствие с европейското право. Отговорът се очаква до края на октомври. На 22 юли 2019 година е, е, излезе интерпретация, тълкуване за приложението на тази директива и там се включи конкретен абзац за заемите в чужда валута, вземайки предвид юриспруденцията на съда. Ето тук можете да прочетете тълкуването. Това са насоките, които се основават на богатата юриспруденция на съда по темата и които могат да помогнат много на съдиите и адвокатите, и, за да прилагат коректно решенията на Европейския съд. Благодаря и сега се обръщам към членовете депутати на комисията. Заповядайте. Госпожа Кирки. Благодаря, госпожо председател отново, както и предходни, при предходните петиции, разликата всъщност между България и Унгария е следната. От България имаше много вносители на петиции, а тук има един вносител, който обаче представлява много голям брой хора в Унгария. Но темата е една и съща. Става дума за хора, които са пострадали от несправедливи клаузи и, както заяви комисията, има области, в които европейското право не е спазено и ние като парламент сме длъжни да настоим да бъдат защитени потребителите и европейските граждани да могат да разчитат, че европейското право се прилага при тях, що се отнася до несправедливите клаузи и до ипотеките. Моят въпрос е към комисията. Не ми стана съвсем ясно как стоят нещата. Чакаме отговор от Унгария през октомври. Същевременно, имате ли вече някаква представа как ще се действа по-нататък? Ще се, е, има ли вероятност да се стигне до задействане на следващия етап на процедурата за нарушение, ако Унгария не коригира проблема? И е, какви е, изобщо ще са действията на комисията, които се предвиждат за след октомври, защото това може да се отрази на препоръките на нашата парламентарна комисия за петицията. Или иначе е, тъй като е, темата още не е разрешена. Смятам, че петицията трябва да бъде е, оставена отворена и да бъде прехвърлена и към имко за разглеждане. Но това бих искала да чуя от комисията. Какво предвиждате за бъдеще? Господин Дуда и след това комисията. госпожо председател. Отново ще се изкажа от името на колегата Ясима Копоуло и представям краткото и становище. справедливите клази в договор, потребителските договори за заеми в чужда валута в Унгария и други централноевропейски страни вече се регламентират от директива 2014-17. Това е добрата новина. Въпреки, е, че заемите взети преди март 2016 година е, не попадат под тази директива, а само под директива 93-13 е, за несправедливите клаузи в потребителските договори. Сигурен съм обаче, че усилията на Европейската комисия за коректното приложение на тези две директиви в Унгария ще подобри положението на кредитополучателите и за това смятам, че петицията може да бъде затворена. Няма други желаящи от колегите. Давам думата на комисията. Thank you, Madam Chair, and also thank you for благодаря, госпожа председател. Благодаря за въпроса с искане за разяснение. Съдът в решението си през март в случая Дунай много ясно определи къде стои конкретния проблем в унгарското право. Една конкретна разпоредба е проблемна в закона, прият през 2014 година и даде ясни е, насоки на унгарските законодатели за това как може да бъде коригиран този проблем. Е, три закона са приети в Унгария и останалата част от законите като цяло е, е съвместима с директивата за несправедливите клаузи. А, но е трудно да предвидим какви ще са следващите действия на комисията, защото всичко зависи от това какъв ще е отговора на унгарските власти. Ако те кажат, че възнамеряват да подадат а, за разглеждане правни норми, които да коригират проблема или които да извадят проблемната клауза от закона, тогава ще трябва да изчакаме, докато тези правени норми бъдат приети. Ако ли не, техническата служба може да предложи на комисията да започне процедура по нарушение. Обаче при всяка следваща стъпка в процедурата по нарушение решението се взема от всички комисари съвместно. Затова няма как предварително да ви уведомя как ще се развият нещата. Но случаят е внимателно следен от нас. Благодаря. Сега вносителят за две минути. Благодаря много. Изслушах внимателно коментарите на господина. Честно казано, ми се струва, че живеем в паралелни светове. Петицията съвсем не е, е за а, промяната а, а, от една в друга валута. Съдът вече е заявил, че а, че клазата е несправедлива. Проблемът е обаче, че няма а, правна защита срещу тази клауза. А, имал една 9 милиона договора, а, а, над 9 а, милиона като сума общо по договорите и е и над 100 хиляди вече е, са преустановени и хората биват е, изгонени от домовете си. Получават е, просто един документ, че им е взето жилището. На, вече 7 години не мога да си плащам данъците нито в Унгария, нито в Европейския съюз съюз. А, не, дори нямам а, кола, но а, а, ми взимат 12 хиляди. Става дума за бъдещето на 300 хиляди унгарски семейства. Не става дума за това дали е предоставена или не информация на потребителите. Проблемът е, че съдът съвсем ясно е заявил, че разпоредбата е била не, несправедлива, клаузата е била несправедлива, но въпреки това се продължава с а, а, заповедите за напускане. Благодаря. Вече чухме вносителят, комисията, колегите. Ние предлагаме като председателство да оставим петицията отворена. И също така, освен информирането на Имко и Тран, което направихме миналия месец март, да информираме също така можем да поискаме да бъдем информирани за отговорите на унгарското правителство, които се очакват през октомври, за да следим отблизо какво се случва и така ще определим следващите стъпки. Изключена микрофона на ораторката. Преминаваме към 21 точка. Петиция 692-2018, внесена от Католина Седа Понс с испанско гражданство относно прилагането на регламент 261-2004 относно създаване на общи правила за обещетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда или голямо закъснение на полети. Имаме и петиция 727, внесена от гражданка с германско гражданство относно създаването на общи правила за обещетяване при отказен достъп на борда, отмяна на полети или големи закъснения. Нито една от вносителките не присъстват. За това ще дадем веднага думата на Европейската комисия. Thank you and good morning to all of you. Добър ден, добър ден на всички. И двете петиции са свързани с регламента за права на пътниците и съответните разпоредби. 692 от 2018 е петиция, която е свързана с практиката да се е, продават повече билети, отколкото места – и е, се излагат няколко полета, е, в е, които се оказва, че е, съответния пътник няма място, въпреки че е купил билет. Тази е, практика сама по себе си не е обявена извън закона по разпоредбите за права е, на пасажирите. Е, и е, регламент 261 е, предвижда, че ако една въздухоплавателна компания очаква, че ще има повече пътници, отколкото места, трябва да се обади на пътника и съответно да договори вариант. Примерно доброволно да се откажат пътуващи от местата си. Ако няма достатъчно доброволци, тогава вече компанията може, когато откаже е, достъп до борда, да им предложи финансова компенсация и пренасочване. Съответните разпоредби на регламента е, следва да бъдат стрикно прилагани в такива случаи. Е, компаниите са задължени от разпоредбите на член 14 от регламента за оповестяване на правата и е, не само когато гражданите отиват да се чекират на аерогарата, но и когато са го направили онлайн. Що се отнася до компенсациите, е, в предложението от 2001 година е, за общите правила за компенсации и помощ за пътници, на които е отказано достъп до борта, се, предвижда по се предвиждаха по-високи норми на компенсации. В момента сумата е 750 евро и е, в зависимост от е, дължината на полета и над 1000 евро. Също Има и по-ниска ставка 250 евро за полети до 1500 км. Идеята е да има стандартизиране е, за компенсиране на пътниците при създадените е, неудобства. В регламента обаче се пояснява, че това са минимални суми, т.е. минимални права за, за пасажирите, ако им се откаже достъп е, до борта. Нищо в регламента не е, спира пътника да иска по-висока степен на компенсиране, примерно е, за нанесени щети и той може да отправи иск по националното гражданско производство. Е, Резервацията на полет е част от националните, е, националния режим и комисията разполага с статистика, че случаите е, за недопускане до борта са, възлизат на около 0,1% от всички. Като там Като това включва и тези, които доброволно са се отказали от полет. През 2013 се прие е, предложение да се е, преразгледа регламент 261, за да има последователно прилагане на правата на пътниците. Не бяха променени нивата на сумите, предвидени за компенсации. Регламентът все още се разглежда от парламента и съвета и всъщност е блокиран в съвета от 2015 година. Благодаря. Сега ще чуем колегите, членове на комисията. Заповядайте. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es э, uzskatu, ka э, šis jautājums ir ļoti бутиск. Според мен Тук е, се засягат правата на много голям брой пътници и проблема е много основен. Текста, прият от 2001 година с съответните нива на компенсации, вече е остарял. Сега трябва да си дадем сметка, че тези компенсации трябва да бъдат приведени към е, съвременните норми. Твърде много време е мина, откакто са прияти тези норми. За това трябва да помислим какво още може да се направи, така че да има по-голяма защита за потребителите. За създадените дения дискомфорт. А освен това, когато е, има право на компенсация, трябва да може тя да бъде получена. Мисля, че ние трябва да се обърнем отново към регламента и да преосмислиме нивата на компенсации. Благодаря. Вносителите не присъстват. Чухме колегите, чухме комисията. Предложението на председателството е да запазим петицията отворена. Комисията е започнала разследване в края на 2018 година. Очакваме актуализираните резултати. Те трябва да бъдат налични през есента на 2019 година. Може би така ще постъпат и нови факти. Също така ние ще информираме не само комисията им Коитран, но също така и комисия Юри, доколкото става дума за директивата, която се отнася и до действията по представителство. Преминаваме към 22 точка, петиция 0165-2018 година от Марио Бергер с германско гражданство относно изключването на пътници от обратни полети, ако те не са използвали полет за отиване. И сега вносителят не присъства, затова ще дадем думата веднага на Европейската комисия. Заповядайте. in the petition 165-2008. Петиция 165-2018 съдържа оплакване, че е, гражданинът е купил билет е, отиване и връщане, който не може да бъде смянен, но не е могъл да използва билета за връщане, тъй като не е отишъл с самолета, не е ползвал полета за отиване. Коментирах регламент 261. Там не се е, съдържа забрана за тази практика. Освен това, в насоките, издадени от комисията, се съдържа текст, че когато пътникът не, не получи забрана да, да използва полета за връщане, тъй като не е използвал полета за отиване, това не е нарушение. Това зависи е, от е, типа закупен билет е, и съответните условия. Комисията е наясно с проблемите на потребителите и въздухоплавателните компании трябва ясно да окажат в условията си, че ако не използвате полета за отиване, можете да, може и да не ви допуснат за полета за връщане. Някои е, компании просто искат да получат уведомление, че няма да използвате едната част от билета. Комисията се опита да реши проблема от 2003, още от 2013 в изменението на регламент 261. Предложението е да не се отказва използването на полет за връщане при положение, че не е използван полета за отиване но предложението още не е прието от законодателите, така че политиката за отказване на достъп на връщане не е променена. По, при някои условия тази политика може да се счита за несправедлива, за това има компании, които дават възможност на потребителите да използват втората част от билета си, ако са подали съответното уведомление. Много благодаря и сега е ред на колегите госпожа Меликс. Paldies, тази секунд за. Manuprāt, ņemot vērā aviokompānijas starp. Според мен Като се има предвид в какъв мащаб действат тези въздухоплавателни компании, регламент 261 трябва да бъде преразгледан. Защото от приемането му мина не малко време и сега може да се преразгледат някои основни принципи в защита на интересите на, потреб... на пътниците. Не би следвало да се изключва възможността да се преразгледа регламента само заради практиките, предприемани в някои страни, да позволяват е, използване на полета за връщане. Не, малко са били исканията за преразглеждане, защото има нужда да се отчетат е, интересите на е, път пътниците, смятам, че петицията трябва да остане открита преди да е, стигнем, докато не стигнем до заключения. Благодаря. Не виждам други членове, които да искат думата. Ние чухме Европейската комисия, прочели сме петицията. Предложението на председателството е да оставим петицията отворена и да Имаме предвид, че е изпратена информация на Комисията по транспорт, така че ние ще напомним на Комисията по транспорт и ще поискаме актуализирана информация по законодателната част, защото все още не е одобрено предложението на комисията за изменение на регламента. Ние ще поискаме информация за хода на тази процедура. Сега преминаваме към 23-та точка, петиция 202-2018, внесена от Алфонсо Родригес Санчес с испанско гражданство относно политиката за разпределяне на местата на нискотарифните авиокомпании, които разделят групи и семейства – които не плащат допълнителна такса за резервирани места. Вносителят на петицията, господин Алфонсо Родригес, разполага с 5 минути да представи своята петиция. Много благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. На първо място благодаря на комисията по петиции за това, че имаме възможност да представим проблеми с нискотарифните авиокомпании, особено Ryanair, които всъщност нарушават правата на пътниците. Нискотарифните авиокомпании отдавна започнаха агресивна война, за да заграбят пазарен дял. Същевременно те намаляват цените си, но не искат да намалят печалбите си. И за това се опитват под прикрит вид да включат нови елементи в цената. Нискотарифните авиакомпании всъщност създават множество допълнителни проблеми. Ryanair и други авиокомпании вече могат да те изненадат с какво ли не. На техния полет можеш да се напиеш с вино, да си купиш парфюми, но това, което се случва, е обезпокоително, защото ако пътуваш с членове на семейството, това си е риск, особено при резервирането на билети. Всъщност, ефтиния билет ти излиза много-много скъпо. Райнер като чили е, цели като публика само приключенците, на които има е все едно. И тази компания и друга компания, която е ниско тарифна, всъщност привличат около 90% от жалбите. Проблемите на потребителите е, са важни, но Имайте предвид, че тези авиокомпании наистина могат да ти вгорчат началото или края на пътуването. В началото е, можем да започнем с 60 евро санкции, ако не си се явил е за полета. След това трябваше да плащаме допълнително за регистрирания багаж. След това дори и за багажа, който е ръчен. Ryanair освен това автоматично поставя на различни места пътници, които пътуват заедно, независимо дали те са познати или дали са членове на едно семейство. Като че ли това автоматично разделяне изпраща посланието ако не ти харесва, плати повече. Това повече е от 19 до 30 евро, в зависимост от вида място, което си избрал. Тази компания няма никакви скруполи да раздели членове на семейства с маки деца, да ги постави на различни участъци в самолета. Представете си как ще се почувствате, ако възникне някаква спешна ситуация. Поставете се на мястото на майката или бащата, които пътуват, например, с 11 годишно дете и изведнъж самолета започне да пада надолу, но те са на различни места. Представете си също, ако пътувате с човек с увреждане, но сте разделени. Това се случва ежедневно. Това са ситуации, които в някои случаи водят до спречквания с екипажа. Но всъщност това представлява един шантаж с оглед максимална печалба. Лошото е, че тази авиокомпания притиска пътниците – ако искат да пътуват сравнително удобно, те са принудени да заплащат повече. Но тази компания не проявява никаква чувствителност, напротив, прави всичко, за да запази печалбата си. За това би трябвало да се създадат необходимите механизми, така че нискотарифните авиакомпании да имат по-хуманно отношение към пътниците си. Госпожо председател, почитаеми членове на комисията, ние всички апелираме към вас. Би трябвало наистина да се създадат задължителни норми, за да може да се гарантира, че хората, които пътуват заедно, ще седнат или на същия ред, или най-много ще са разделени само от един ред. Крайно време Европейският парламент да предприеме действия. Разбира се, това, което представяме е необвързваща препоръка. Много благодаря. Много ви благодаря, господин Родригес. И сега даваме думата на Европейската комисия. Госпожо председател, дами и господа, господин Санчес, е, добре дошъл. Редно е да се отбележи е, като увод на моят отговор, че е, тук е, засягаме два различни контекста. Първо бизнес услуга и второ сигурност. И, е, това, или безопасност. Моят отговор по-скоро ще се концентрира за втория аспект, защото няма е, правни разпоредби, които да се отнасят към бизнес практиките за ценообразуване, освен изискванията за прозрачност, т.е. потребителят да е напълно наясно какво купува. Но от гледна точка на безопасността има разпоредби за въздухоплавателните компании за това къде да бъдат разполагани пътниците. Това се съдържа в регламент 965 за техническите изисквания за функциониране на въздухоплавателни компании. Първо трябва да има процедура за разпределение на местата, така че пътниците да сто... са разпределени по места по начин, така че да има да се спазят правилата за безопасност и да може да се осъществи при нужда безопасна евакуация. Всичко е съобразено с дейността и услугите, които се предлагат. Но тези е, процедури следва да бъдат е, одобрени от компетентния национален орган, който отговаря за сертификата за изпълнение на условията за безопасност, които се предоставят на въздухоплавателните компании. И е в е, регламента съществуват и разпоредби за така наречените спътници от е, особени категории. Тези категории са няколко. Хора с увреждания, примерно, а също и е, се съдържат разпоредби, свързани е, с деца до 2 годишна възраст и е, непридружени малолетни е, на възраст между 2 и 12 години. Разбирам, че петицията не е, се отнася конкретно до по-общия случай за деца, които не са придружени от родители, а става дума за разделяне на семейства. Тези разпоредби в случая биха могли да се. Е, разпоредбите за непридружени е, малолетни би следвало да се прилагат защото в тези разпоредби се съдържа текста, че когато едно дете пътува с придружител, детето следва да бъде настанено до придружителя си. А ако по някаква причина това не е възможно, е, инструкциите са да има възможност е, да се направи така, че разделянето да е минимално. ако е, се наложи, да разликата да е само през пътеката или на предния или задния ред. Основният принцип тук е, че е, пътниците от специални категории следва да ползват услугите на полетите спрямо съответните изисквания за безопасност, защото безопасността е от по-висок порядък изискване, отколкото търговските практики. Ние тях не можем да контролираме, но а, можем да имаме изискване а, пътниците да бъдат разположени на, в, на местата по един безопасен начин. Muchísimas gracias. Um, ahora entramos en el tour. Много благодаря. Сега ще дадем членовете на думата на членовете на комисията. Заповядайте. Благодаря ви господин Америкс. Разбирам вашето желание да се подобри качеството на полетите за групи и членове на семейството и мисля, че трябва да се борим за това. Но също времено ми се струва, че законодателството в сила на Европейския съюз е много подробно и наистина задълженията на авиокомпаниите са свързани с нуждите на специфичните групи, споменати от комисията. Те включват и децата под 24 месечна възраст. Със сигурност не бих искал да защитавам авиокомпаниите, но ми се струва, че има доста документи, които уреждат тази хипотеза. Според мен не е необходимо да настояваме и за допълнителни нови изисквания. Ние чухме представителя на комисията. Наистина, безопасността и сигурността са на първо място за нас. Според мен, да се поставят нови изисквания, като това хората да бъдат настанявани така, че да седнат заедно, няма да гарантира нищо по-добро. Мисля, че трябва да закрием петицията. Благодаря. Давам думата на вносителя на петицията за две минути в заключение. Благодаря, госпожо председател. Всъщност има регламент за малките деца под 24 месеца, които трябва да бъдат придружавани от възрастен. Но също така има и голямо противоречие, защото имаме и непридружените малолетни до 12 годишна възраст. Ние не говорим обаче за това, за непридружавани малолетни, нито за бебетата, които вече са обхванати от регламента. Говорим за семейства, които пътуват с малолетни 8-9 годишни деца. Тези деца са придружени от родителите си, но не могат да седнат до тях. И това също опира до безопасността. Защото представете си какво би се случило, ако имате близък с проблем с шизофрения, например, с увреждане, което не е толкова лесно да се види отстрани. Това би могло наистина да застраши а, безопасността на всички останали пътници. Затова ние не казваме, че пътниците просто трябва да пътуват по-удобно, макар че те си плащат за това, ние казваме, че може да възникне сериозен проблем с безопасността. Това Знаем, че е обвързано с препоръка на парламента, но тя няма задължителен характер и не се изпълнява. И всъщност е, се създават множество проблеми, които потенциално могат да се отразят на безопасността. Затова аз апелирам тази петиция да остане отворена. В противен случай може да имаме голям проблем. Авиокомпаниите разделят семействата само и само за да имат по-големи печалби. Много ви благодаря. След като чухме вносителя на петицията и Европейската комисия, Председателството предлага тази петиция да остане отворена. Наистина, комисията каза, че това са търговски практики, за нея е важна сигурността, но ние чухме вносителят на петицията, както и член на нашата комисия. Ние ще се обърнем и към комисията по транспорт. Ще поискаме те да направят преглед с оглед по-добра защита на потребителя. Ще поискаме да разгледа търговските практики. Благодаря на господин Родригес. Мога да го уверя, че тази комисия държи на правата на гражданите, на потребителите. Не може да се използват слабостите в законодателството. Благодаря ви много за петицията, която представи интересите на хората, които пътуват заедно. Сега преминаваме към следващата петиция. Това е точка 24, петиция 0005-2019 от Барбара Клинер с германско гражданство относно въпросите, свързани с миграцията в Гърция, по-специално на остров Самос. Вносителката не присъства, за това ще дадем думата на комисията госпожа Екатерина Естамати. Благодаря. Петицията споменава големия брой мигранти на остров Самос в Гърция и съответно последиците за това по отношение на живота и на мигрантите и на местните жители. Вносителката на петицията призовава мигрантите да бъдат преместени от Гърция в други държави и членки, призовава и за повече финансиране на инициативите, свързани с миграцията – каква е позицията на комисията? 2016 година комисията предложи законодателен пакет за реформа на общата система за убежище. Там имаше предложение за преразглеждане на дъблинската система, която определя държавата членка отговорна за разглеждане на молбата за убежище. Там се включваше и механизъм за преместване, така че нито една държава членка да не трябва да поема прекомерен товар. Все още обаче по този законодателен пакет няма съгласие между съзаконодателите. Комисията неведнъж е подчертавала, че държавите членки трябва да се ангажират, за да има напредък по темата. Комисията насърчава, подкрепя адхок усилията на тези държави за доброволно преместване. Що се отнася до финансовата подкрепа за Гърция в областта миграция от страна на ЕС – от 2015 година до сега тази помощ е повече от 2 милиарда евро. Освен това, комисията помага на Гърция в управлението на миграцията, настаняването, здравното обслужване, закрилата на малолетните и много други въпроси. Комисията е готова да продължи да предоставя финансова и техническа помощ на гръцките власти. Разбира се, отговорността за управлението на миграцията си остава на гръцките власти. Много ви благодаря. Има ли член на комисията, който иска да се изкаже? господин Адемов. Днес замества моят колега Емил Радев, който, за съжаление, няма възможност да присъства и да представи позицията на нашата група по въпросната петиция. В Европейската народна партия сме наясно, че положението на гръцкия остров Самос е изключително трудно поради големия брой мигранти, отене на острова. Както е посочено обаче и в отговор на Комисията, Европейската комисия следи отблизо ситуацията и предоставя значителна подкрепа и помощ на гръцкото правителство за справяне с кризата – както техническа, така и финансова. В своята петиция петиционерът призовава европейските институции да направят повече за подкрепа на инициативи, свързани с миграцията на местно ниво, а не да се инвестира в неприоритетни сфери Както петиционерът смята Морският музей в близост за неприоритетна сфера. Тук е важно да бъдат споменати две неща. На първо място, двата фонда, посочени от вносителя на петицията, а именно този, който подкрепя инициативи, свързани с миграцията, и този, който очевидно подкрепя Морския музей, са два отделни фонда като финансиране не може да бъде прехвърлено от един фонд в друг. На второ място, и това е изключително важно, новото гръцко правителство е обявило, че ще изготви до по-добър план за преместване на мигрантите, като по този начин значително ще се подобри ситуацията на острова. То предстои да изготви стратегия и да предприеме редица стъпки, които ще отнемат известно време, но в крайна сметка се очаква ситуацията на острова значително да се подобри. Имайки предвид всичко това, позицията на ЕНП е, че петицията трябва да бъде затворена. Благодаря Ви за вниманието. Много ви благодаря. Господин Алабанос. Благодаря ви. Позволете да не се съглася с колегата, който току-що се изказа. Ние смятаме, че петицията трябва да остане отворена, защото петицията описва една взривоопасна ситуация, пред която са изпратени мигрантите и чужденците. Те са в тези горещи точки в Самос. Няма как да избягат от там, но имаме и местните жители в Лесбос, Самос и другите егейски острови. От това, което чухме и отговора на министъра, който отговаряше по миграционната политика, Можем да останем с определено впечатление, но междувременно ситуацията се промени и все повече хора се оказват заклещени в тези горещи точки. Защото имаме горещи точки, създадени за 800 човека, в които сега са настанени 5000 като всичко това до някъде е структурирано от Европейския съюз. Източниците на миграция си остават непроменени, е, защото много от тях бягат от война. Няма смисъл да се мисли за преместване или някакви катастрофални споразумения, като това между Европейския съюз и Турция – стотици трябва да си намерят място на тези острови. Освен това имаме и събирането на семейства. Но няма как да се реши този проблем. Дъблинския регламент, както и новите данни по Дъблин 4, има отрицателни последици като че ли колкото по-активно в региона участват НАТО и Фронтекс, толкова по-трудно е да се намери решение на проблема. Освен това, имаме и вторично разглеждане на молбите за убежище. Ние просто трябва да затворим тези горещи точки и да създадем центрове за прием на мигранти с достойни условия. Така че да не са принудени малолетните и непълнолетните да живеят при много лоши условия, а и хората, местни жители на острова, да получат някаква компенсация за това, на което са били подложени. Много ви благодаря. Сега давам думата на колегата Агио Салиба. Аз напълно разбирам притесненията на вносителя на петицията. Трябва да се спазва принципа на солидарност. Но не го виждаме при реакцията при миграцията. Ние говорим непрекъснато за реформата на Дъблинския регламент. Вече минаха 4 години. Междувременно ставаме свидетели на трагедии по море след трябва да се даде по-голяма помощ на държавите членки, които са на границата. Трябва да се сложи край на тази човешка трагедия, така че призовавам петицията да остане отворена. Много ви благодаря. След като прочетохме петицията, чухме Европейската комисия и чухме колегите, бихме предложили петицията да остане отворена. На 3 юни ние изпратихме информация по тази петиция на комисия Либе. Защото става дума за важна техническа и друга помощ на Гърция – за положението с мигрантите на този остров и най-вече преразглеждането на общоевропейската система за убежище. Сега имаме нова комисия с нови комисари, така че тази петиция ще си остане отворена. за да продължим да следим информацията от комисия Либе ще помолим да ни уведомяват за всички нови законодателни актове, по които се работи. Преминаваме нататък точка 25. Това е петиция 695-2017, внесена от ФМ с италианско гражданство относно признаването на европейското гражданство и достъпа до здравеопазване за бездомните граждани. Вносителката не присъства. За това ще дадем думата на Европейската комисия. Uh, thank you, Madam Chair, members е, of the committee. Uh, my... Благодаря ви, госпожо председател. Ще разделя изказването си на две първо социалните политики и след това какво се случи след писмения отговор. Комисията отчита, че бездомничеството е една от най-висшите форми на изолация. Същевременно имаме увеличение на тази тенденция във всички държави членки, освен Финландия – Подобряването на условията и борбата с бездомничеството отдавна са включени в европейските социални политики. Това са един от 20-те ключови принципа на Европейския стълб на социалните права. Трябва да ви напомня, че договора не дава правомощия на комисията да се намесва в схемите за социална помощ на държавите членки. Това са правомощия на самите национални органи. Комисията обаче може да допълва техните действия и да ги подкрепя в борбата срещу изолацията и бездомничеството. Така се изпълнява принцип 19 от Европейския социален стълб. Европейската комисия издава и политически насоки. Използва се и Европейския социален фонд и Европейския фонд за най-лишените от средства. Европейската комисия следи напредъка на държавите членки, включително и развитието на бездомничеството и липсата на достъп до дом. Нека посоча, че след изпращане на нашия писмен отговор, Европейския стъп на социалните права беше подкрепен и от трите институции, включително и неговия принцип 19. В държавите членки се обръща по-голямо внимание на това явление и при анализа на европейския семестър – Мината година имаше 4 държави членки с специфични препоръки за подобряване на пазара на жилищни имоти. Две от тях имаха конкретни препоръки за настаняването на уязвимите групи. Тази година бройката вече е 8 държави членки, като 4 от тях трябва да работят по инвестициите. Освен това, комисията организира обмен на практики между държавите членки. Тук имаме и срещи, организирани от финландското председателство. В бъдеще комисията ще продължи да подкрепя държавите членки в техните усилия да гарантира основни права на уязвимите граждани. Ние ще разработим и необходимите инструменти. И накрая няколко думи за достъпа до основните права. Хартата на основните права в своя член 34 признава достъпа до асистенти правото на настаняване като видове права. Имаме и гаранция за правото на неприкосновеност на личния живот по член 7. Хартата признава правата на европейските граждани да гласуват и участват в европейските избори, подобно на гражданите на страната, в която пребивават. Но, освен европейските избори, Европейската комисия няма правомощия, що се отнася до националните избори. Те са в правомощията на националните органи, за да може хората в изолация да участват по-активно. Въведохме директивата от 2015 година за разплащателните сметки – и достъпа до тях на по-широк кръг потребители. В Италия, например, има една базова сметка, която се предлага на такива хора. Благодаря. Сега преминаваме към колегите. Госпожа Данока. Благодаря, госпожа председател. Жалко е, че не, разпо... че е, не може да присъства тук вносителят на петицията, но самата петиция е доста подробна, интересна и според мен отговор от комисията не е задоволителен, тъй като комисията, петицията се занимава с нещо по-различно. Да, вносителят на петицията е бездомен, но а, петицията се занимава по-скоро с неговите социални и политически права. А, ясно е, че се а, предприемат мерки за борба срещу крайната бедност и срещу бездомничеството, но а, а, това а, не е коментар, който е валиден спрямо петицията, в която вносителят търси своите социални и политически права. И по-конкретно, вносителят на петицията поставя ударение върху следните проблеми. Трудности при изкарване на документи за самоличност, които да му помогнат да участва в социалния и политическия живот. Моето предложение е да се направи проучване по темата. Как се действа в различните държави членки, когато става дума за бездомни хора или за хора без националност а, и как се а, стои въпроса с техните социални и политически права. В, не знам какви са правата на вносителя на петицията да участва а, в гласуването при, да, при избори. А, в Латвия има, а, моята страна има яснота. Иска се а, жилищна регистрация за чужденците, европейски граждани, които искат да участват в европейски избори. За общинските избори е ясно, че трябва да знаем, че е, даденото лице живее в съответната община, но може би не е необходимо да има регистрация на определен адрес. Може би е възможно да се даде друг тип удостоверение на човека, че живее в тази община. А за европейските избори, според мен, нещата стоят другояче. И така, предлагам да продължи работата по петицията, евентуално да се изиска проучване и разглеждан от комисията Либе. Благодаря. От е, името на НП, господин Винс, Винсе. Благодаря много, уважаеми колеги. Мисля, че трябва да сме благодарни на вносителя на петицията за това, че повдига този въпрос. Не е, е лесно е, вносителят е, дори не можа да дойде в Брюксел и е ясно, че е, може би просто няма как да пътува. Не забравяйте, че бездомните хора много често са преживяли е, някаква голяма лична трагедия. Всички бездомници имат своята история и смятам, че правата на тези граждани се подкопават, защото не им се дава възможност да имат официални документи за самоличност, официален адрес и така не могат да имат достъп до държавни услуги, не могат да изп... упражняват политическите си права, нямат достъп до здравеопазване, до социални услуги, не могат да си отворят банкова сметка и прочие. Мисля, че трябва да обръщаме особено внимание на усилията положени от Европейската комисия и трябва да разглеждаме тази ситуация като явление, и да подаваме е, препоръки към държавите членки е нещо добро, но също комисията трябва да изиска да има някакъв минимален пакет гаранции за бездомните хора, за да имат достъп те до регистрация, за да имат достъп до стоки и услуги, например да могат да си отворят банкова сметка. Ясно е, че определени социални и финансови обстоятелства са довели до а, тяхното положение. Тази петиция, според мен, е, може да бъде закрита, но диалогът трябва да продължи, защото комисията, според мен, трябва да излезе с подробни препоръки към държавите членки. Случай на всеки е различен, но е необходимо да проявим европейска солидарност и усилия и е, настояването за това може да дойде от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. И слушахме и комисията, и слушахме представителите на парламентарната комисия. Тъй като това е тема, която се покрива основно от, европейски, от национални правомощия, предлагам да поискаме анализ за положението на хората, които нямат дом в Италия, но и в други държави членки. И това да стане елемент, включен в европейското полугодие. И по-конкретно социалния му стълб – е, там, където става дума за социалната изолация. И е, очакваме следващата година Европейската комисия да публикува е, данните за бездомните хора в Европейския съюз. И така предлагам да приключим работата по тази петиция, но също времено предлагам така както решихме вчера на заседанието на координаторите, да се обърнем към комисията Либе и да изискаме а, а, да се а, държи под наблюдение ситуацията и конкретните елементи, споменани от госпожа Зданок и господин Винс. Преминаваме към следващата точка 26.535 от 2017 година Людо Херманс, бългийски гражданин за мобилността на хората с увреждания в Европейския съюз. Давам думата на вносителя на петицията за 5 години. Добре дошъл доб... в Комисията по петиции, където нашата цел е европейските граждани да бъдат чути. Заповядайте. А, Валин. Да, макровей the... Микрофон, моля. Yeah. Okay. So thank you for having me and thank you for treating my... Благодаря много, че е, ме поканихте и че разглеждате машата, моята петиция. Изпратих е, петицията си, получили сте и писмо и от департамента е, за социално включване и Извинявам се, че а, е, а, е, говоря с шапка, но а, е, а, светлината ме затруднява. В различни европейски страни има различни а, регламенти, що се отнася до хората с увреждания и да имат различни права, свързани с участието в социалния и културния живот в Европа. Има Европейски съд за правата на хората с увреждания, но той не се занимава с мобилността. А основната ми петиция е свързана с мобилността на хората с увреждания. Европейския съд за хората с увреждания всъщност е проект, в който участват само 8 държави членки. И както беше написано в моето становище, е, ако някой живее от другата страна на границата, неговите права не могат да бъдат защитени от този съд. Но основното съдържание на моята петиция е свързано с мобилността на хората с увреждания в различни европейски страни. Защото увреждането не зависи от националността. Увреждането е характеристика на определения човек. То не спира на границата. Така че, ако има определени насоки е, за права, които човек има в своята страна, но не може да е, се ползва от тези права е, в друга страна. И трябва да се заплащат допълнителни средства за да бъдат съпътствани Това според мен е проблем. Казва се, че е, не, може да се отказва достъп на хора с, е, е, с кучеводач и с инвалиден стол. но не се споменава нищо за техните асистенти. И е, всъщност това е проблема. Проверих как стоят нещата с преминаването на границата. Всъщност по някой път правата са приложими само ако живеете в съответната страна. И за това се обръщам към Европейската комисия с молба да се погрижи различните европейски държави да признават статута на, на, на човек с увреждане на граждани на други е, държави и членки и да му предоставят същите е, права на защита, като тези, които се предоставят на хората с увреждане, живеещи е, в тази страна, за да може пътуващите хора с увреждания да имат същите права права. Надявам се, че комисията ще призове всички държави и членки да проявяват по-голяма толерантност към хората с увреждания. Това е основното. Обръщам се е, към комисията, за да поискам признаване на статута на човек с увреждане във всички европейски страни. Благодаря. Благодаря. Сега Европейската комисия ще вземе думата. Позволете ми да изляза само за 3 минути, защото ще трябва да отида и на друго заседание. Колегата ще поеме председателството. Thank you, Petitioner. Thank you, uh, Madam Chair. Благодаря много на вносителя на петицията, благодаря на председателката. Ще направя първо общо изявление по темата и след това ще ви осъдомя какво е направила комисията от последния си отговор на сам. Европейската комисия си дава сметка, че хората с увреждания, които пътуват от една в друга държава членка, се сблъскват с проблеми, особено там, където националните е, карти, удостоверяващи увреждането, не се признават в други държави членки. Именно за това Европейската комисия започна проект в ОС, пилотен проект е, в 8 страни е, за взаимно признаване на статута на, на хората с увреждания. Тоест държавите е, членки споделят в областта на културата, спорта и транспорта е, разходите за предоставяне на услуги на хората с увреждания от е, тези страни. Що се отнася до взаимното признаване на потребност от личен е, придружител, не всички, всички държави членки се съгласяват да включат това изискване в системата и не всички го включват, особено в областта на транспорта целта е на, на това пилотно проучване беше да се провери как може да функционира взаимното признаване. Уврежданията представляват част от компетенциите на държавите членки, т.е. се прилагат националните правила. Същевременно на европейско равнище можем да създадем възможности за координация и насърчаване на взаимното признаване поне е, на, в страните, които участват. Какво правим на този етап? Оценяваме резултатите от този доброволен проект, който ще приключи през 2020 година външен подиспълнител прави оценката. Целта е информацията да бъде включена в оценката на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 година, благодарение на която оценка ще бъдат взети решенията за мерките за следващия период. Междувременно е, всички държави членки могат да се включат е, в настоящите доброволни проекти на своя, за своя сметка. Е, комисията също активно се бори за премахване на бариерите за участие в социалния живот на хората с увреждани и това включва пътуването и транспорта. Има регламент за правата на пътниците и колегата присъстващ залата може да предостави повече информация. Що се отнася до акта за достъпност, се предвижда достъпност до стоки и услуги в много области и тази достъпност има за цел да улесни хората с увреждания да бъдат по-независими при предвиждането и в живота си като цяло. Благодаря ви много. Искате ли да добавите е, нещо? Заповядайте. Благодаря. Що се отнася до въпроса за мобилността и за обществения транспорт и за транспорта като цяло, Европейският съюз разполага с регламенти за правата на пътниците до всички е, четири е, типа транспорт. Автобуси, железопътен транспорт, въздухоплаване и а, е, сухопътен транспорт. Предвижда се хората с увреждания да а, не могат да бъдат отхвърляни и недопускани за пътуване, да не им бъдат налагани допълнителни плащания, да могат да, придви, е, да а, придвижват да е, оборудването си безплатно и да могат да бъдат съпътствани. Тоест, е, включени са а, множество хора с различни видове увреждания и всъщност пътникът трябва да се обяви като човек с намалена подвижност. Всеки може да попадне в тази група дори за кратко време, ако се изчупи крака, да кажем. И операторът на транспортната услуга, не може да му откаже достъп и е длъжен да му предостави помощ безплатно. Господин Херманс, даваме си сметка, че има държави членки и транспортни оператори, които, а, когато има придружител, а, който придружава а, хората, с, човека с увреждане, той може, му дават възможност да пътува безплатно. Но е, по е, този въпрос още няма е, правила, които действат навсякъде. И в различните типове транспорт, ако операторът сметне, че даденият е, човек с увреждане може да пътува само с придружител, а човекът пътува без придружител, тогава трябва да се даде е, задължително безплатна възможност да пътува придружителят, но това въжи само за автобусния и водния транспорт, а не въжи за а, въздухоплаването и за железопътния а, транспорт. Но при тези два типа а, транспорт, при два типа транспорт, трябва да се предостави възможност за безплатно пътуване или намалена цена. Благодаря was also uh, involved. Аз също работих по въпросите за достъпност и подвижност в Комисията по заетост. Доколкото разбирам, за голямо съжаление, там не се съдържат нови разпоредби за придружителите т.е. да е различно от човек. Така че вашата петиция може би не е точно по този въпрос, защото вие говорите само за правата на хората, които придружават хора с увреждания. Благодаря, че работите по тази въпрос, доколкото разбирам. Не всички отговори са, не са получени отговори от всички страни членки, така че сега ще дам възможност и на нашата председателка да продължи. Моето предложение е да, нека, нека да чуем и от вносителя на. А, а, всъщност не, не вносителя, а нашия колега. Заповядайте, господин Аги. Никак не е лесно човек да се справя в живота с а, увреждане. А, и е, съвсем не е лесно да се осъществява такива лица, да осъществяваш е, пътуване. Няма е, хармонизация между страните членки, но комисията има е, указания, свързани с правата на хората с увреждания като пътници. Има и съответна конвенция, която гласи изрично, че тези лица трябва да могат да живеят независимо и е, пълноценно в живота. Затова е, страните подписали конвенцията, Европейския съюз я е подписал. Тези страни трябва да предприемат съответните мерки, така че лицата с увреждания да имат еднакъв достъп до транспорт. 2012 излезе работен документ за правата на пътници с увреждания в въздухоплаването. Комисията казва, че трябва да се дадат 20, 48 часа уведомление на съответните компании. После имаше сериозни промени в и напредък в развитието на транспорта в Европа, но тези разпоредби си остават. 48 часа предварително предупреждение е, за всички видове транспорт и 36 е, часа за, назем, за сухоземен транспорт. Комисията трябва да отчете развитието на технологиите, от които се възползват хората, лицата с увреждане и лицата с намалена мобилност, трябва да имат еднакъв достъп до различните видове транспорт, както всеки един от нас. Затова призовавам да не затваряме петицията и да отправим апел към комисията да преразгледа насоките си за предварително уведомление. Sorry. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Уважаеми е, е, колеги, изслушах е, автора на петицията с голям интерес, както и представителя на комисията и считам, че е изключително важна темата, която дискутираме, защото става дума за огромен брой европейски граждани. Над 80 милиона европейци имат различни видове увреждания. И независимо, че ние сме ратифицирали Конвенцията за правата на хората с увреждания, все още има пречки, които ги възпрепятстват да използват своите права. И определено едно от най-голямите задачи на нашия парламент е да премахне тези пречки и, е, и прояви на дискриминация. Няма общо разписан европейски правила който, или документ, който да е, удостоверява статута на лице с увреждане на определен гражданин и правото му на предружител и помощ. Документ, който да е валиден във всички страни членки. Европейската пътната карта за хората с увреждания се предполага да е именно такъв документ и се надявам, че е, този пилотен проект ще излезе с ясна препоръка към страните членки да въведат подобен документ. Очакваме с нетърпение да е, проследим финалните етапи на този проект който има толкова директен ефект върху живота на милиони хора с увреждания и ще се отрази и на качеството им на живота, правото на работа, образование, ползване на културни достижения и така нататък. Друг основен проблем е, е правата на хората с увреждания като пътници правото на придружител без предварително уведомление е, за намерението за пътуване. Европейския парламент прие предходния мандат много амбициозен доклад е, за ЖП транспорта, където се премахна изискването за предварително уведомление. Надявам се, че съвета ще подкрепи предложението и че финското председателство ще успее да приключи работата по този важен документ. Европейския парламент трябва да направи така, че окончателният текст да, бъде, да отговаря на нуждите на пътниците с увреждания. Надяваме се, че скоро ще сме свидетели на нови решения и правила – които да посрещат именно нуждите на хората с увреждания, така както ясно ги виждаме в настоящата петиция и благодаря на вносителя за представенето и от името на НП предлагам тя да остане отворена. Сега има думата вносителят за две минути. А, да, да, микрофон. You have, if you want, two more minutes to close. Имате е, две минути, ако искате да кажете нещо в заключение. Надявам се, че няма да бъде закрита петицията и че ще се работи в Европейския съюз за възможност възможността хора с увреждания да пътуват свободно без допълнителни разходи за придружител, така както в Европа, така, и, така както и в други страни това се случва. Аз все още очаквам това да се случи. От 2013 беше първия момент, в който реагирах и все ми се казва чакайте, чакайте. Чакам и се надявам Европейската е, комисия да успее да прокара нещо, е, включително и в е, законодателството, така както в е, Съединените щати може това да се случва, за да могат е, хората да участват в е, културния живот не само в своята страна, но и в други. Благодаря ви, благодаря, че сте тук. След като ви слушахме и слушахме Европейската комисия и нашите депутати, ще оставим вашата петиция открита. Тя е изпратена за информация на комисиите по транспорт, ИМКО и е, комисията по заетост. Още е, от ноември 2017 в е, беше решено също да бъде изпратена за становище в постоянните представителства на всички страни членки и е, Дания, Германия, Испания, Италия, Кипър и е, Нидерландия още не са излезли с становище. Предлагаме на председателството да остане петицията открита и да призове страните членки – да, излезе с, да излязат с становище тези, които не са го направили. А и комисията да излезе с обновено становище на базата на мненията на страните членки, да бъде изправено това становище и на нашата комисия, и на други е, комисии, включително и на страните, обозначени в член 33, изреждат се съответните органи. Надяваме се, че ще можем да продължим работата по вашата петиция. Благодаря, че присъствате тук сред нас. С което ние приключваме заседанието ни следващия път ще бъде на 2 и 3 октомври. 2 и 3 октомври тук в Брюксел ще заседаваме отново. Благодаря. Okay. Okay.